about the meeting, about the study. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. I think uh, we, uh, we have a... Добър ден, дами и господа. Мисля, че присъстващите са достатъчно, включително екипа, който работи по директивата за забавени плащания. Мисля, че можем да започнем. Все още продължава дебата в пленарна зала помолих председателя на Европейския съвет да включи като ключов приоритет въпроса, който ще разглеждаме. Ето защо той беше поканен да присъства на работата на нашата комисия. Надявам се, че колегите ще са съгласни. Това беше една добра възможност, която ние използвахме в годината на председателство на съвета. И така, да продължим с формалните ни задължения. Имаме проект от дневен ред. Искам да ви напомня за това, което ни предстои утре. Утре предстои една важна сесия, изслушването на господин Грекс. Това е един много важен доклад за единния пазар, освен това, ще приветстваме Мария Монте обратно. Ще говорим за изготвения доклад, е, от него включително и от доклада на господин Грек, така че утре е един много важен ден за въпросите свързани с вътрешния пазар. Днес ще говорим само за доклада на госпожа Вайлес. И след това ще проведем заседание на координаторите. Господин Трошесковски, за съжаление, не може да присъства. Той е бил задържан в Полша, съвсем неочаквано. И така, искам да помоля да приемем дневния ред, за което ви благодаря. Нямам други съобщения. Искам официално да ви помоля да разгледате документа от 23 февруари, 16 18 март. Ако имате някакви възражения, и предложения за промени, ние ще ги въведем. В противен случай ще бъдат приети. И така продължаваме с един от най-важните ни законодателни доклади, който е на процедура първо четене. Тук нашия докладчик е Барбара Вайлер, на която искам да благодаря. Тя ще ни представи внесените изменения, нейното становище по тях, след което ще дам думата на докладчиците в сянка, господин Хаслик, Круйцмер, госпожа Рюлер, господин Кожишник. Господин Кожишник е в пленарна зала, той ще дойде по-късно, вероятно и всички останали членове, които биха искали да говорят, могат да се запишат за участие. Госпожа Брингбън също присъства. Тя ще има възможност да се изкаже по измененията. И така, нека да започнем с становището на госпожа Вайлер по получените от нея изменения. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Mm, ich äh, möchte mal damit beginnen, äh, dass... Благодаря, господин председател. Аз, както и много други колеги, бяхме изненадани да получим тези над 200 изменения с различни предложения от страна на различните групи. Това, както видяхме, със сигурност няма да улесни работата по доклада. Извинете ме. Имаше някакъв проблем с английският канал, казва председателят. Нямаше превод. Така че, може ли да се провери английският канал? А сега всичко наред ли е? Пита докладчика, <laughs> тъй като бих желала всички да ме разберат, ще започна от начало. Та, както вече казах, имаме над 200 изменения и това и ме очуди както мен, така и много от колегите, които работеха по доклада. И също така а, мога да ви кажа, че въпреки големите различ... различия в възгледите в тези изменения, тази сутрин успяхме на една дискусия относно измененията да постигнем една обща или почти обща позиция. Друго важно аз се радвам, да установя, че много дълго време подкрепихме и очаквахме с такова нетърпение това, този законодателен акт. И че ако постигнем споразумение, ние ще имаме много конкретен документ с конкретни санкции, не просто думи. Искаме а, конкретно законодателство с неголеми различия, с конкретни действия и санкции. Искаме законодателство, което ще позволи да имаме равновесие между а, частният и публичният сектор. Показаха, че повечето колеги от нашата комисия са за хармонизация, възможно най-голяма хармонизация, без големи изключения. Но нека да се спра на тези 200 изменения. Тази сутрин, както вече казах, постигнахме една насока на действие на ниво докладчици и докладчици в сянка. И вследствие на това решение много от измененията се оказаха излишни, но те така или иначе вече са вписани. Мисля, че успяхме да постигнем равновесие. На чисто практически план има много държави, които вече имат законодателство в тази област, например Обединеното кралство и Холандия, и които биха желали да продължат да си спазват законодателството в тази насока. А, така или иначе, със сигурност ще постигнем консенсус. Най-голямото нововъведение тук е, че всички докладчици в сянка на всички политически групи ми казаха, че биха желали една такава хармонизация, не само относно сумите, засягащи санкциите, както за частния, така и за обществения сектор, но също така и хармонизация в сроковете за плащане. И ако ние гласуваме тази, в този дух до края на април, ще бъде излишно да се предвижда формулирането на текст с специални законодателни актове, специално за обществения сектор – Лично аз не бях много съгласна с срока за плащане от 30 дни, който беше поискан. Тук се говореше за изключение, може би. Още не мога да кажа точно какъв ще е окончателният вариант, защото ще заразискам с координаторите в Страсбург. Но най-вероятно ще има един срок от 60 дни за операция B2B. Това означава, че се отдалечаваме от настоящите принципи и че вървим към хармонизация. И лично аз е, смятам, че с подкрепата на групата принципа, наречен Freedom of Contract, свобода на преговорите, може да бъде запазен. Считам също, че нашата комисия иска да наблегне на идеята за хармонизация, както и на принципа за свободата на преговорите. Разбирам разликите във възгледите когато говорим за малките и средни предприятия. Но нека да не забравяме, че ние искаме да ги подкрепим. Е, повечето малки и средни предприятия искат по-строго законодателство, но има част от тях, които желаят също и по-гъвкаво. Смятам, че можем да постигнем консенсус между двете. И аз лично подкрепям идеята за регламентация бизнес към бизнес с срок 60 дни. Това ще е варианта на текста, който аз ще предложа за гласуване. Това е основното, което исках да ви кажа за сега. Има, разбира се, и други точки, свързани с санкциите за 2%. Предишните бяха 1%. Тези санкции е, трябва всъщност да бъдат е, предвидени не под формата на санкции, точно под формата на увеличаване на лихвения процент. Но тези разисквания ще бъдат разгледани в Страсбург. И по време на последната ни дискусия имаше една точка, която не беше изяснена, а именно, че повечето от другите групи искаха по-скоро хармонизация. мисля, че тези а, условия, това, което сме решили, трябва да бъде разяснено на всички колеги, тези, които не са участвали в преговорите също. Благодаря за вашето представяне. Ще се опитаме да разгледаме всичко това. Доколкото разбирам, има налични компромиси от проведените днес дискусии, което ще улесни нашето гласуване. Госпожа Ханслик. Благодаря, господин председател. Много съм доволна от постигнатите резултати. Поздравявам докладчика за плодотворното сътрудничество до сега. Днешната среща, която се проведе между докладчиците в Сянка, допълва това добро сътрудничество. А, що се отнася до позицията на нашата група, ние представихме няколко изменения, които могат да се обобщят в четири точки. Преди да ги изброя обаче, искам да ви информирам, че на мен ми се струва, че въпроса за закъснелите плащания не се ограничава само до обществения сектор. Това е проблем и за малките и средни предприятия и за това нашето предложение е да разгледаме малките и средни предприятия и да се опитаме да ги подпомогнем в рамките на единния пазар. Ето защо смятаме, че директивата за забавените плащания е едно добро законодателно предложение, и, е, което малките и средни предприятия очакват. Ние обаче не трябва да създаваме дискриминация между а, държавните институции и малките и средни предприятия. Едва тогава можем да говорим за един функциониращ и ефективен вътрешен пазар защото регламентите се отнасят до всички. По време на криза ние искаме да помогнем на малките и средни предприятия и трябва да сме наясно, че за тях най-важното нещо е а, е, ликвидността. Необходимо е те да получават а, е, а, е, сумите, които а, са им дължими на, на време. Ето защо измененията, които ние а, представихме, са свързани с а, хармонизация на, нивото, на ниво а, сделки между предприятия. Необходимо е, според нас, да се определи максимален период за плащане за 60 дни, когато говорим за държавни а, органи, когато имаме а, между а, предприятия, когато имаме държавни органи и предприятия, тогава максимален период 30 дни. Това ние предвиждаме както и един изключителен случай 30 плюс 30 дни. Споменаха се и санкциите. В тази светлина ние вярваме, че санкциите не винаги водят до положителен резултат. Тук имам предвид предложението за 5%. Може да се окаже, че това ще бъде един твърде тежък товар за дружествата. И когато говорихме е, с представители на предприятията и бизнеса, Оказва се, че всъщност предприятията не търсят допълнителни санкции и компенсации. Те просто биха искали да получат сумите, които са им дължими в един навременен срок. Ето защо Изглежда, че би било добре да се откажем от предложението за санкция в размер на 5% и измененията, които вървят в тази насока. Както каза и докладчика вече, вероятно ще постигнем консенсус и той ще бъде ем, заличаване на санкцията от 5%. И на последно място, е, това са е, таксите за събиране приемам предложението на Европейската комисия, а именно държавните и частни дружества трябва да се третират на равна нога. Има някои несъответствия в измененията от страна на нашата група, но мисля, че можем да постигнем една обща позиция. Аз бих избрала една фиксирана сума от 100 евро от 100 евро а, и а, бих се противопоставила на възможността за 1%. А, мисля, че можем да обсъдим този въпрос в Страсбург, така че да постигнем едно компромисно решение, което да удовлетворява всички. Благодаря, господин председател, и благодаря на докладчика за доброто сътрудничество. Благодаря, госпожа Ханслук. Господин Кройцман. Благодаря ви, господин председател. Доколкото виждам, и това наистина е изненада, стигаме до компромис, който може да бъде прият и да помогне на средните и малки предприятия. Всъщност това беше целта да им помогне да разполагат с система. И както обикновено се случва при компромисните предложения, не можем да удовлетворим всички. Комисията предложи 5%, сега обсъждаме това, но наистина държавния и частния сектор трябва да бъдат третирани равноправно. Вярно е, че в Германия няма санкции, могат да бъдат въведени, разбира се, но тогава ще трябва да сменим и правната система, защото тя не предвижда такива санкции. Вярно, че можем да променим системата, но е, трябва да помогнем и на средните и малки предприятия. И както каза госпожа Вайлер, системата, която се предлага е по-проста от тази, която предлага комисията. И трябва а, е, просто да а, е, обясним. Става дума за 30 дни и 60 дни за частния сектор, но във всички случаи по време на дискусиите с е, управителите на предприятия, всички казват, че това ще им бъде от е, полза, ще им помогне, защото имат е, право на такова обещетение. И със сигурност подобна мярка ще бъде полезна за средните и малки предприятия. И разбира се, предвиждат се и средства, за разходите по събиране на вземанията. И това всички тези мерки налагат изменения. Тези 60 дни с наказателна лихва, 7% предвиден от комисията, сега говорим за 9%. Всъщност това замества предвидената първоначално санкция от 5%. И тези сутрин обсъдихме това, госпожа Вайлер прие това предложение. Ще видим какво решение ще бъде взето в Страсбург и тогава ще минем по-нататък. Аз също искам да благодаря на докладчика. Но искам да се е, върна на един въпрос. Не съм съгласна с едно от нейните предложения. Не можем да говорим за санкции. Трябва да увеличим е, лихвения процент за просрочие. Е, това не е глоба, не е, е санкция, а е, всъщност е санкция за неспазване на сроковете. И а, е, тогава а, е, можем да говорим за лихви за а, е, неспазване на срока или за просрочие. Но трябва да видим какъв модел ще бъде предложен тук. И ако не можем да се споразумеем, а, ще трябва, може би, да отхвърлим цялото предложение. От докладчета докладчите в сянка господин Дион и след това е госпожа Кефарт и е, тук е секретаря на Комисията по индустрията. И госпожа, господин Бузо и госпожа Ванил също са тук. И между сега господин Дион. Благодаря, господин председател. Аз също е, искам да поздравя госпожа Вайлер за доброто сътрудничество. А също така искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за съвместната работа по тази важна тема за всички предприятия. Ще продължа да се сътруднича с вас, за да осигурим едни простички изменения. Нека да ви направя един пример. Представих изменения за съвместното сътрудничество между предприятията, така наречения B2B, бизнес to бизнес, за, за сроковете, които се дават 30 или 60 дни. Защо не 60 дни, след като така искате? Говори, господин Кросман говори за една сума, която да е еднаква за всички предприятия при закъсненията. Съгласен съм, защо не. И що се отнася до увеличението на процентите, аз лично се готвех да направя едно предложение, но тук мога да подкрепя а, мнозинството. Относно свободата на договорите, свободата при преговорите, не можем да се залъгваме, че има пълна такава свобода. Няма да е вярно. Има разпоредби, които а, трябва да се спазват. Някои от тях са трудни за спазване а, от малките и средни предприятия. Например, когато трябва да отговарят пред съдилищата, много често се стига до осложнения, с които те не могат да се справят. И вече съществува известна свобода при договорите, която трябва обаче да бъде разяснена ясно, конкретно, и да се избегне стигането до съдилища. Трябва именно в тази насока да преразгледаме понятието свобода на договорите. И има една точка, по която според мен няма консенсус. И това е, и са изключенията за обществените власти. В Холандия ние прилагаме срок от 30 дни. Понякога обществените власти поискват по-дълъг срок и съответно има много негативни реакции. Аз лично предпочитам да решим веднъж за винаги, че трябва да се спазва един срок. За мен е този срок трябва да е 30 дни. Разбира се, бихме могли да преизгледаме този срок, но не можем да отваряме вратичка на някои да а, процедират както си искат. Благодаря. Благодаря, господин Диан. Аз също искам да добавя, че има и още желащи за изказване. Госпожа Гебхард е първа. Благодаря ви, господин председател. Аз също държа да благодаря на госпожа Вайлер за отличната работа и то доста трудна, която тя извърши по тази тема. Наистина тя, това е деликатна тема. Става дума за търговски условия, наложени на предприятията и в публичния и в частния сектор. Смятам, че сме на прав път Съвсем близо сме до приемането на един отличен доклад. И този доклад трябва да бъде прият от всички групи. Наистина можем да бъдем изненадани от насоката, прията от дискусиите и всъщност госпожа Вайлер беше също очудена и сега трябва да включим и сделките B2B. А, по време на предишните дискусии говорихме за договорна свобода и в крайна сметка приемахме точно противоположната позиция. И а, групите от дясно подчертаваха необходимостта от свободата на движение, а всъщност ето, че нещата сега се променят. Да, можем да приемем това, но все пак трябва да бъде обсъдено и в моята група. Това още не е факт. Можем да приемем този компромис, това компромисно предложение, но трябва да го обсъдим. И може би ми се струва, че трябва да изслушаме и съвета и комисията. Защото ако отидем прекалено далеч в една посока, що се отнася до сделките между предприятията и свободата на договаряне, господин Кройцман каза, че тази свобода може да действа в рамките на 60 дни. това означава ли, че тогава няма да се спазва никакво правило? Някои биха могли да възразят и да изкажат несъгласие с Европейската комисия, но това не трябва да се използва като средство за избягване на всякакви правила. И в никакъв случай не можем да приемем подобна позиция. Така или иначе, нуждаем се от становището на правната служба или на комисията. Благодаря, госпожа Гепхарт. От гледна точка, от позицията си на председател, трябва да се уверим, че тези предложения са законосъобразни. Ще се консултирам и с нашия докладчик, защото комисията трябва да бъде информирана преди окончателното гласуване. Госпожа Косипия Далго. Sí, muchas gracias, presidente. Y en primer lugar, felicidades. Благодаря, господин председател. Jurídica и parlamentaria, la visa atractiva que ha tenido que като парламентарист и като специалист по юридически въпроси, аз участвам, тъй като участвам и в комисията Юри, юридическата комисия, ние работихме по директивата. Докладчикът го знае. И госпожа Гебхарт също го знае и вие го казахте. Явно има някакъв проблем с микрофона ви, казва председателя. Бихте ли, бихте ли си изключили телефона или бихте ли включили друг микрофон? А, явно е бил телефона. Извинете ме. Да, за мен е малко трудно да се придвижа към друг микрофон, тъй като аз съм с патерица. Но, а, така както казахте, господин председател, трябва наистина да законодателстваме добре. А, чух по време на дискусиите, че а, предприятията очакват от нас да вземем крайно решение по тази директива. И да бъдем логични в решенията си. И комисията по юридическите въпроси, в която участвам, винаги се е опитвала да допринесе по различните членове на директивата. Но с измененията се опитахме да допринесем към дебата. И днес казахме, че елиминирането на санкциите по член 5 е нещо много важно. Защото всъщност представлява част от идеята за по-добро законодателство. Така че се надявам да продължим същата насока, но при някои изменения нека да бъдем по-внимателни, защото въвеждаме нетипични санкции. И мисля, че не бива да го допускаме. Господин Ичеверия, който е приятел и колега, ни беше казал, че един от начините да се борим с тази тенденция е да въведем, примерно, някаква гаранция в случай, че до 5 дни сумата не се плати. Гаранция, че сумата ще бъде платена, примерно тази гаранция може да се нещо като застраховка, да се включи предварително преди осъществяването на сделките. И ако не познава господине Чеберия, бих си казал, че това е странна идея. Дори невъзможно защото това е странен начин да се види, да се погледне на економическия живот. А какъв да е лихвения процент за закъсненията? Лихвата за закъсненията. Много трудно може да се дефинира по друг начин. Примерно за малките и средни предприятия е възможно да плащат лихвен процент, който да е по-малък от правно установения в дадения случай. Защото трябва да помогнем на малките и средни предприятия. Трябва те да могат да процедират самостоятелно, а не да се договарят по-отделно за тези лихвени проценти с големите предприятия. Точно за това ще обсъждаме и в Страсбург. Относно разширяването на приложното поле на директивата, колегата и аз, изготвяйки тези изменения, виждаме, в много ограничен аспект възможностите на обществените власти относно плащанията. Ако кажем, че предприятията с обществен капитал трябва да се занимава с въпрос, това ще бъде много опасно. защото те ще трябва в собствените си държави да жонглират с различните ограничения, които са наложени на отделните обществени служби. А тези ограничения пък са различни от тези наложени на европейските служби. Така че трябва да запазим много тясно определено дефинирано понятието за обществени власти, защото иначе нарушаваме правилото си, собственото си правило за по-добро законодателство. И няма да можем да запазим компетенции по този въпрос. Uh, now, uh, next, just let me run through because more people have wanted to join. So I have Mr. Bazoy, Mrs. Van Yeo, Mr. Wangnor, Mr. Schwab, Mrs. Karatsa-Bilt, and Mr. Arias. Um, I'd like, quite like to close the list there. We can run on beyond. It's just will start the coordinators a bit late. So I'm not proposing to curtail the discussion because I think this is a very important exchange of views. Um, so Mr. Buzoy is next. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea pe care o discutăm este și trebuie să ne Благодаря, господин председател. Това е наистина една много интересна дискусия. Тези, които не могат да погасят задълженията си на време, трябва да бъдат принудени да го направят. И всъщност това се прилага и за държавните органи. И всъщност тези закъснения блокират дейността на средните и малки предприятия, които изпадат в много сложна економическа ситуация. Благодаря на докладчика, както и на докладчика в Сянка, господин Кройцман, които наистина постигнаха компромисен вариант по най-значимите аспекти на това предложение. Е, що се отнася до 5% е, не за е, частните предприятия, а за държавните, Някои от колегите либерали смятат, че предложението на комисията не е достатъчно строго. Това тази промяна, преминаването от 31 на 60 дни, какво ще се случи, ако не бъдат събрани вземанията и след 60-те дни? Смятам, че в много от държавите членки няма да се приложи този текст. Така или иначе приемам компромисното предложение. Благодаря на докладчика и всички, които работиха по този текст. Благодаря. Има още желащи за изказвания. Списъка нараства, за това искам да знам колко още ще искат да се изкажат. И сега госпожа Ройтерс и госпожа Ваньор. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, първо искам да благодаря на госпожа Вайлер за дългият, дълги успешен положен труд по тази важна задача и също така за организирането на много заседания с отделните партньори по това досие. А също така, че отбеляза моята собствена загриженост, както и на тази на колегите, относно разликите, които бяха въведени в комисията, в нейния доклад относно големите е, и по-малки предприятия, също така частният и обществен сектор. Също така искам да махнем член 5, да се запази член 3, който успява да покрие всички единици, независимо от техният статут. Виждам, че и колеги от своя страна пък са следвали същото, същата логика, но пък са махнали член 3 и са ги включили тези разпоредби в член 5. Мисля, че логиката е общо взето една и съща, но така иначе трябва да премахнем повторението, което се осъществява в текста на двата члена, защото води до объркване. След това трябва да въведем също една разпоредба, свързана с хармонизирани дерогации относно 60 дни за болничните структури, защото тук говорим за организация на здравните системи и за ангажиментите поети от държавите членки. А в някои държави членки срок от 30 дни е невъзможен за спазване. Не, и това не защото липсва добра воля или нещо друго. Също така ни се стори, а, че въвеждането на санкции, които са пропорционални на срока на, на забавяне, е интересна и добра идея. И от 30 дни нататък трябва да тече а, това а, наказание, но не трябва да има дублиране на наказанията. И та, това наказание да се налага за срока, целият срок от 30 е, дни, примерно, но не ден по ден. Но като цяло идеите на Барбара са добри, защото всъщност вървят към опростяване на текста. И благодаря още веднъж на Барбара Вайлер за намерените компромиси, които са много конструктивни и със сигурност ще подобрят текста. Благодаря. Euh, Благодаря и аз на Барбара за качеството на е, извършената работа и всъщност е, Бернет е, каза това, което исках и аз да кажа. Бяхме се споразумели по това, по тези изменения за държавните предприятия, държавните органи, само едно нещо искам да добавя. Струва ни се, а, че тази а, фиксирана сума за обещетяване може да бъде намалена без това да увреди а, целостта на текста. И без да навлизаме в подробности, предлагаме 3% от дължимата сума при закъснение между 60 и 90 дни и 5% на дължимата сума за забава над 90 дни. И смятаме, че тази мярка ще санкционира некоректните плътци. Благодаря. Uh, Благодаря, господин Шваб. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Съгласен, съгласен съм напълно с казаното от докладчика в Сянка. За да бъда максимално конструктивен, ще се изкажа кратко. Благодаря на госпожа Вайлер за извършената от нея работа. Но, относно оценката на въздействието на комисията, ясно, е, че най-важният фактор, свързан с забавените плащания, е са бизнес контактите. Това е нещо, което не е засегнато или променено от е, обсъщаните от нас правила. Както вече каза госпожа Вайлер, тя има желание за компромис и доклада се занимава с забавените плащания, но не трябва да засяга основния проблем на контакта между различните предприятия. Не това е целта на доклада. Освен това, някои е, споменаха, че срока от 60 дни е твърде строг. Е, е, разполагаме като един основен принцип с срока от 30 дни и 7% ихва. Това е началото. Вече имаме нещо, което е в сила. Но а, ако видим, че нещата не се разрешават а, и че държавите членки а, не предприемат необходимите мерки, а, ние ще трябва да продължим. Необходим е един по-ясен и честен подход, който да отразява точно това, което искаме. 9% лихва, това е твърде много. Въпреки, че това задължава дружествата да изплащат съответните обещетения. 9% е фиксирана сума, която се плаща, ако няма а, доказателства, а, допълнителни доказателства. И още нещо относно казаното от, от господин Кройцман. Ако погледнем проект от доклада, аз не представлявам десните партии, ние сме в центъра, но дефиницията на държавен орган ако говорим за един общ регламент, общото правило, 60 дни за всички засегнати единици, мисля, че би било по-добре. Благодаря. Благодаря. Аз бих искала да представлявам малките дружества. Мисля, че цялата идея на този регламент е да намали бюрократщината, да я избегне най-вече по отношение на малките средни предприятия. Относно приложното поле, според мен необходимо е да бъде разяснено следното. Член 1 споменава, че тя се прилага към всички плащания за търговски сделки. А при, съображен... при съображенията се говори за вътрешния пазар, участниците на пазара и държавните органи. Говори се за сделки между споменатите участници. И според мен това е една много важна част от регламента. Искам да знам дали съм разбрала правилно, защото според мен това е проблема. Малките дружества не получават своите плащания не само от държавни органи, но и от други дружества. И още нещо. Малките дружества са кредитори, както и длъжници. Ето защо ние трябва да разгледаме и този аспект. Разбира се, аз благодаря на Барбара, на всички останали, но след тези добри слова искам да направя няколко забележки. Аз имам опит в криза и мисля, че свободата на договаряне е, е едно истинско предимство, но то може да доведе и до злоупотреби. Ето защо ние тук трябва да имаме една правна рамка, която да, пред, да предотвратява злоупотребата с тази свобода, както и да избягва банкрута. Моля да вземем предвид възможността за един таван на свободата на договаряне. Този таван да бъде до 90 дни и по този начин в различни сектори или по време на криза да има изключения, те да бъдат определени с преговори и а, това да даде една по-добра възможност на малките предприятия. Съгласна съм с казаното от някой, че не трябва да има различно третиране. Основната разлика между а, държавните органи и предприятията е, че а, Държавните органи имат бюджетни ограничения, наложени от политиците. Ето защо забавата обикновено е свързана с бюрокрация. Не е свързана с това, че не са налични средствата. В много от нашите държави това се случва, но това не може да бъде извинение за санкционирането на много дружества. И на последно място, господин председател, съгласна съм, че не трябва да има санкции, аз бих премахнала фиксираните суми, както и 5%. Аз бих увеличила а, лихвения процент от 7 на 9 защото според мен фиксираната сума не е справедлива. А, разходите, обещетението за събирането трябва да бъде точно такова, каквито са били направените разходи. И както вие казахте, различните участници на пазара искат да получат своите вземания на време. Това е истинската ни цел. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Господин Ариас има дума. Е, е, Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря на госпожа Вайер за този доклад. Тя наистина е извършила една отлична работа. Да, имахме някои разногласия по първоначалния текст, но тя все пак успя да разреши проблемите. Обеден съм, че този доклад и измененията, които са внесени, преследват една единствена цела, именно решаване на проблемите. Всички ние сме съгласни а, по а, това. Но искам да кажа няколко думи, а, господин Масип. Имах предвид финансови а, услуги в изменението, за което става дума – а не за страховки. Идеята за застраховането, което той изложи, е добра идея. И наистина могат при подписването на договора двете страни да се споразумеят по такава възможност. Аз вярвам, в а, а, добронамереността на държавните органи при подписването на такъв договор. Проблемът се появява, когато предприятието не получава а, заплащането в предвидения срок. И целта е да се разреши проблемът за неплащането или забавата при плащане. И не можем тук да говорим за санкции или можем да правим това само ако е, държавната фирма не спазва това, което е записано в договора. Госпожа Ротова. И след това господин Лайдер, с който късно дойде, но все пак ще му дам думата. Благодаря, господин председател. Само искам да аргументирам своите изменения. Трябва да бъдем особено ясни, конкретни в измененията, които искаме да нанесем в текста. Е, аз лично направих едно изменение, пето по член четвърти, където става въпрос за натрупването на фактурите, например при болница. Нека да вземем примерно следната ситуация. Болницата купува лекарства и прави няколко поръчки в един ден. Съществува риск в един момент да имаме няколко фактури. За една поръчка, която е в няколко части, но за отделните части има различни фактури и съответно доставчикът изготвя повече фактури вместо една. Това са това може да доведе до проблеми с забавени плащания. Разисквах с експертите и бих желала да се избегне подобен проблем, да се избегне повтарянето на фактури и които евентуално, като се натрупват така, могат да се превърнат в обект на спекулация. Също така, мислех какви да са санкциите за частните и обществени предприятия. Трябва да направим разликата между двете. Трябва да намерим също и компромис, защото член 5, например, би могъл да бъде заличен. Той говори за санкциите от 5% за обществените предприятия. Разликата между тези срокове 35 и 60 дни трябва също да бъде заличена. Не мисля, че тя е добре измислена. Какво ще внесе нови, нашият подход на системата? Нищо, ние искаме просто да упростим тази система. И мисля, че разликата в подобна санкция от 30-60 дни няма да помогне да оправим нещата. Благодаря. А tudíž би и спекулативно го могли под... И също считам, че всяка държава може да реши какви да са санкциите за отделните предприятия, било то обществени и частни. Това също може да доведе до проблеми. Мисля, че имаме нужда от строги санкции. И не мисля, че правилно да се прилагат а, санкции, примерно 30 дни в такъв случай и 60 дни в друг случай. Просто не е морално. Мисля, че санкцията, предложена от комисията, т.е. една единствена санкция, една сума, също не е правилният подход. Мисля, че трябва да най-добре да се направи поетапно увеличаване на сумата, така както аз го предлагам. Тоест, за по-малка сума да се напише писмо, с което да се напомни да се плати дълга, за по-големи е, превишавания вече да се е, приложи санкция и още по-големи суми, съответно да се приложи някаква е, специална такса от примерно 1000 евро или нещо от този тип. И в първото ми изменение говоря за санкциите. Мисля, че това предложение за 5, 5 евро всъщност не е добро. Благодаря ви. 5 евро поправя се ораторката. Днес имаме едно ограничение от 5 евро и ако става въпрос само за толкова, няма никакъв, никаква лихва за просрочено плащане. Затова според мен трябва да се запази това ограничение. Не искам да изчезва. Смятам, че в противен случай можем да очакваме спекулации от хора, които просто чакат сумите да се покачат и по този начин няма да можем да получим обратно тази сума. Господин Мандерс. Последен, но а, не по значение, надявам се, господин председател. Относно а, банките, ние подкрепяхме а, банките, защото най-големия проблем е достъпа до финансиране. А, мисля, че държавният сектор трябва да даде пример и ако те плащат е, твърде късно, то те дават лош пример. Затова за мен е, определената санкция е добра. Ако се плаща на време, няма санкции, всичко работи така както трябва. Тази санкция е предвидена само за публичния сектор и за предприятията, които забавят своите плащания. Мисля, че е нормално да плащате и санкция, освен на лихвата. Надявам се, че банките ще научат своя урок и че след тази директива ще установим, че можем да намерим решение за достъпа до финансиране, така че публичния фактор и предприятията да могат да получат заеми и кредити от банките и да платят в разумен срок. Това е моето заключение и за това, под... освен това искам да кажа, че подкрепям повечето изменения. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Благодаря за изказванията. Сега ще помоля госпожа Брингман от комисията да коментира. След това господин Брайант, който а, води а, това досие в а, а, съвета. Искам да отбележа, че ако погледнем оценката на въздействието, която беше обсъдена в началото, ще видите, че част от проблема а, а именно хармонизирането на сроковете за плащане между всички економически оператори, е покрит в анализа. Искам да направя тази забележка към комисията. Има подробен анализ от комисията като альтернатива. Така че можем да разгледаме това, което те предлагат, преди да вземем своето решение. Мисля, че това е важно. Може би докладчика и докладчиците в сянка ще погледнат текста още веднъж. И сега давам думата на представителката на комисията по измененията. Кои според вас са приемливи и подобряват въпроса и кои са проблемни? <coughs> monsieur le président effectivement je voulais commencer par rappeler que la commission dans son analyse d'impact Комисията в оценката на въздействие надълго и нашироко анализира това тази дейност между предприятията и всъщност стигнахме до напълно различни заключения. Чувате ли ме? Имаше проблем с микрофона. И така, комисията направи заключението на комисията е напълно противоположно на това от дискусиите, които тук се провеждат. И наистина не мога да скрия моето разочарование от посоката на тази дискусия, защото целта е една и съща да помогнем средните и малки предприятия, но по анализа на средствата за постигане на целта нещата очевидно са различни анализът на комисията и на членовете от някои политически групи. И със сигурност това е разочарование, защото при сегашната економическа криза и достъпа до кредитиране наистина много трудна за средните и малки предприятия. И е, това ще даде своето отражение до взаимното кредитиране на предприятията. В крайна сметка те по този начин ще бъдат е, лишени от е, този вид кредитиране, което им осигуряват по-големите предприятия и банките, банките не са склонни да предоставят кредити на средните и малки предприятия. И е, посоката, която поемат дискусиите, в никакъв случай няма да реши проблема на средните и малки е, предприятия, които страдат и от забавата на плащанията. Особено в някои сектори. Не трябва да забравяме също така, че много от предприятията се ползват от кредитирането от други предприятия. Така че отново повтарям, ние сме разочаровани от посоката на дискусията, при положение, че преследваме една и съща цел. И оценката на въздействието на комисията добре посочва предимствата и недостатъците и балансът наистина съжалявам, че не се споделя тази оценка, нашия анализ. Има е, един важен елемент хармонизирането на периодите, е, плащане на сроковете. Смятаме, че средните и малки предприятия, изобщо предприятията, не могат е, да разполагат с свобода на действие, ако няма такава хармонизация, а положението на държавния сектор е напълно различно. Е, така че тази мярка да се ограничат 30 дни, е, срокът е за нас от особено значение. И ние наистина Искаме средните и малки предприятия да се ползват от тази крачка напред, от е, този напредък, но ако и а, е, тук се стигне и по отношение на сроковете се стигна 60 дни и дори повече, а, е, средните и малки предприятия наистина ще бъдат силно разочаровани. Разбира се, до тук ще спра. Ще ви кажа, че комисията продължава да бъде на ваше разположение. Благодаря ви, господин председател. Uh, um, благодаря, госпожа Брикман. Госпожа Обран от името на съвета. Muchas gracias, presidente. No nos es eh, muy frecuente el estar totalmente de acuerdo con la. Ah, благодаря, господин председател. Рядко съм съгласна с комисията, особено тук в парламента, но точно такъв е случая тук. Напълно сме съгласни с загрижеността, изразена от комисията. Комисията казва, че парламента се отклонява от основната идея – Искам да се спра на три основни неща. Първо хармонизацията. Хармонизацията на сроковете между отделните предприятия. Това беше проучено от комисията, когато тя осъществяваше анализ на а, въздействието. Размислете, защото иначе ще бъде много, много проблематично, ако парламента продължава да настоява върху една доста безсмислена мярка в економически план. Това може да вместо да разреши проблемите, да постави нови. И то много бройни. Именно за това комисията не включи това предложение а, и бяхме обяснили, комисията беше обяснила защо го изключва това предложение и дава пример с това, което е постигнала с анализа на въздействието. Хармонизиране на сроковете между предприятията. съветът се противопоставя на това. И сме напълно съгласни с анализа, осъществен от комисията в тази област. в обществения сектор. Например, обществената администрация, държавната администрация трябва да има ограничения, за да не се злоупотребява с властта. И с този общ срок, за който ви говорите, Ние, например, можем да се съгласим с 30-те дни, които са дадени от, като срок от комисията. Но ще има и друго отклонение, което ще се въведе с текста на парламента, нещо, което не тревожи много, а именно приложното поле или по-скоро това разширяване на идеята за обществен сектор. Стигнахме всъщност до такова широко понятие, че всъщност колкото по-широко е това понятие, толкова повече така наречени обществени предприятия ще конкурират частните. И за да имаме правилна конкуренция, ще трябва да спазваме правилата на третиране на тези фирми. И с правилата, които вие предлагате, всъщност ще дадете предимство на обществените предприятия. Съветът е против това и счита, че предложението на комисията относно обществения сектор е всъщност по-правилното. А нека сега да се върна на един от въпросите, който беше засегнат, а именно относно санкциите, предвидени по 5.5. Съветът отхвърля това предложение. Считаме, че тези 5% представляват един непропорционален процент, който ще предизвика големи проблеми. засегнатото лице, което, на което ще бъде наложена тази санкция, ще трябва да плати съответните суми. Но а, понякога тези суми ще бъдат а, прекалено големи. Санкциите с... всъщност са в полза единствено на държавата. И тук въвеждаме едно юридическо понятие, което всъщност е проблематично и което води до изкривяване на цялото законодателство. Ние трябва да законодателстваме, за да избегнем такива проблеми. Това, което исках да ви кажа също е, че съветът е много, много близък до позициите на комисията, с изключение на позицията за санкциите от 5%. Но като цяло по останалите точки сме съгласни с комисията и ако това и ако е възможно, бихме искали парламентът да преразгледа своята позиция и а, да подкрепи нашето становище. А, разбирам а, госпожа Вайле. Разбирам трудностите, с които се е сблъскала. Трябвало е да се занимава с много комплексна тема. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми дадохте възможност да представя позицията на съвета. Не искам да започваме нова дискусия. Ако имате а, конкретно конкретен въпрос. Благодаря, господин председател. Няма да открием нова дискусия. Въпреки цялото ми уважение към комисията, все пак ние не сме разбрали защо, от какво е толкова разочарована комисията. Тук всички имаме една и съща цел да улесним малките предприятия. Разбирам разочарованието за 30 дни, но не разбираме Извинете ни за нашето неразбиране от какво толкова сте разочаровани в нашето предложение? Благодаря. Well, I, um, suggest... Мога ли да предложа да разгледате е, страници 29, 30, 39 от ам, оценката на въздействието. там е описано защо комисията е решила да не приеме предложението за пълна хармонизация. Предлагам всички е, колеги да препрочетат този текст. Ако не сте съгласни с аргументите на комисията, добре, но може би ще искате да проверите втори път какво точно се казва там и дали точно вървим в правилната посока. Нашата комисия има важна роля в целия процес. Ето защо ние трябва да разгледаме внимателно оценката на въздействието. Някои колеги са решили да пренебрегнат анализа на комисията, но мисля, че те трябва да проверят отново валидността на своите аргументи в светлината на този анализ едва тогава можем да продължим с е, гласуването. Е, казвам това и относно госпожа Хасли, която е, е отговорна за, тази, за този въпрос. Господин Дион, както казах, не искам да започваме нова дискусия. Имате ли какво да добавите? Да, господин председател. Вие ни молите втори път да погледнем оценката на въздействието, но честно казано не мисля, че а, ако че ние можем да работим като докладчици всяка без да сме прочели всички документи. Напротив, прочели, прочели сме ги, разбира се, но ние говорим като представители на а, различните предприятия. А, и а, ви, вие трябва да сте наясно, че те имат сериозни проблеми. Желанието на средните и малки предприятия е точно обратното на това, което ни казва комисията да направим. Ето защо ние се изказваме по този начин. Не защото не сме а, прочели документите, а защото искаме да подкрепим малките и средни предприятия. Благодаря. Добре, казва председателя. Доволен съм, че сте прочели всичко и че вече сте очаквали моето предложение. Освен това, имаше дискусия относно правната позиция по а, това предложение. Предлагам да помолим нашия правен консултант да дойде на заседанието а, и да ни даде своето предварително становище. Госпожа Вайлер, може би вие ще искате да обобщите. Да, разбира се. Благодаря ви, господин председател. Искам да се върна на някои от въпросите, които бяха повдигнати и последната бележка, която беше направена. Знам, че моите колеги, докладчиците в Сянка, по-специално са прочели всички документи. Те знаят, запознати са с всички аргументи за и против по този въпрос. И наистина, в крайна сметка, трябва да се вземе политическо решение. Разбирам е, разочарованието на съвета, но става дума тук за демократичен процес. Участват в тази работа групи, сектори и слава Богу, няма група която една, да, да бъде единствена за предлагане на доклада. И в крайна сметка тук има представени 27 държави членки. Напълно разбираемо е да има различни мнения и несъгласие между докладчиците в сянка. Разбира се, при вас интересите са различни, не е така при нас или пък в страните на докладчиците в сянка. Припомням още веднъж моята група и аз самата сме за това да се запази договорната свобода със съответните правила – за прилагането на този принцип. Разбирам, че няма мнозинство около тази идея и съм склонна да включа и другите позиции, които бяха изложени. Но тук имаме една, едно символично значение. Но така или иначе не трябва да се връщаме върху това, което се обсъждаше в декември. Санкцията от 5% за държавния сектор. Още на първата дискусия, която се проведе в парламента, всички постигнахме съгласие по този въпрос. Всички сметнахме, че 5% е прекалено. Не, не трябва да се връщаме на този въпрос. Това не подлежи на дискусия вече. Ако бяхме взели 2%, така както аз предложих тогава, и нещо, което да не бъде санкция, наказание, а увеличение на лихвения процент, което също е, е някаква наказателна мярка, но трябва да имаме ясни правила за прилагането на тези мерки. И благодаря на правната комисия, и а, приканвам колегите, които а, говориха за злоупотреби при а, търговските методи. А, това няма да реши проблемите, но все пак обогатява а, нашите възможности, разширява ги. Не става дума тук за друг закон. Ние не искаме други закони, какъвто е случая с Франция, където винаги се прилагат някакви изключения. И така или иначе е, разпоредбите трябва да бъдат прилагани на практика. Така че се обръщам към всички а, е, с апел да а, е, не се предвиждат а, безброй изключения. в групата на либералите имаше три позиции, в другите групи също а, имаше разногласия и госпожа Руль, вие сте единствената от групата на зелените, която последователно застъпва на позиция. А, нека да проявим смелост, да а, спазим решението си, става дума за политическо решение, дали е, ще приемем договорната свобода, ако има мнозинство в подкрепа, на това е възможно. Но господин Кройцман е, смята, че е възможно да се въведат и санкции в Германия. Въпреки, че там няма такава практика. Но ако кажем не, това означава, че има по-подходящи други инструменти – но в никакъв случай не искам да затъваме по правните въпроси и ако сме съгласни с това, че трябва да има правила, ако частните предприятия са съгласни с това, добре. Ако искаме да увеличим наказателните лихви за просрочие, е, ясно е, че всички искаме да помогнем средните и малки предприятия. Това е основната цел и важното е да имаме е, законов текст, е, който да не се налага да бъде а, преразглеждан три месеца след приемането му. Европейският парламент трябва да приеме в Страсбург текст. А, ако някои от групите не подкрепят а, този текст, а, това е, се вписва в демократичната практика и можем да го приемем, но трябва да имаме мнозинство. Благодаря на госпожа Вайлер за водещата й роля по този въпрос. Благодаря на всички, които допринесоха за тази добра плодотворна дискусия. На на 28 април ще разгледам още веднъж този въпрос. Моля ви да погледнете още веднъж документацията. Това, което аз искам да обсъдите заедно с докладчиците в Сянка, е следното. Струва ми се, че най-важното, което можем да направим за малките и средни предприятия е да подобрим условията за плащане възможно най-скоро. Мисля, че решението ще бъде прието много бързо. Ако нашата позиция е толкова различна, можем няколко месеца да отлагаме и да продължим с преговорите но мисля, че а, е, вие ще помислите относно постигането на баланс и аз а, е, очаквам с нетърпение да председателствам гласуването по този въпрос на 28 април. Благодаря ви още веднъж. Сега закривам заседанието. В 6 часа ще продължим е, заседание на координаторите. Моля всички да бъдат точни. Ще имаме представител на правната служба. Госпожа Вайслер е тук, за да ни, за да ни запознае с нейното предложение. Утре ще заседаваме в 9 сутринта в същата зала. Ще чуем представенето на господин Грекс, свързано с неговия доклад за единния пазар. Господин Монте ще пристигне в 11 часа. Очаквам да ви видя утре. Благодаря.